Parce que peut-être il a un petit tempérament. Moi, je commencerai. Oui, vote commence. Alors, il y a le polonais français. Bonjour. Добър Bonjour, nous allons commencer notre... Ще започнем изслушването. Изслушване за Европейската сметна палата и одитите на изпълнението, на ефективността и ефикасността на специфичните аспекти на този инструмент в помощ на законодателя. Целта е да чуем какъв е опитът на нашите чуждестранни партньори и на държавите членки в прехода към подобен тип одит и да се изслуша становището на Европейската сметна палата, като се обърне внимание на особените връзки на Сметната палата с нейните партньори. Това е а, важно средство за оценка на ефективността и ефикасността на проектите и програмите на Европейския съюз. Четирима експерти са поканени за да дискутират с нас тези теми и да отговорят на въпроси. В първата част на изслушването господин Кристофър Мим, директор по стратегическите въпроси на Сметната палата на САЩ със съкръщение ГАО, ще се изкаже за проверките на изпълнението при изразходване на държавни средства в Съединените щати. Ще ни запознае с опита на САЩ. Жан-Мари Бертран, главен докладчик и председател на отделение във Френската сметна палата, ще ни запознае с гледната точка на сметната палата на държава членка. След това ще има въпроси и отговори. Във втората част Виктор Калдейра, председател на Европейската сметна палата, ще говори за одита на спазването на правилата и одита на резултатите от гледна точка на Европейската сметна палата, а Алгир Гасшемета, комисар за статистическите данни, одита и борбата си измамите в Европейската комисия ще говори за използването на показатели за резултатите и отражението от гледна точка на Европейската комисия, като след тази част ще има и общи разисквания. Разбира се, ще чуем и господин Теодоров Скилакакис, докладчик. Сега искам да дам думата на колегата, е, заместник председателя на комисията по бюджета, господин Жорж Лион, който ще ни запознае с перспективата за бюджета, бюджетната перспектива от гледначка на Комисията по бюджет. Uh, uh, uh, Благодаря за представенето. Днес представим Комисията по бюджет. Ние отговаряме за авторизиране на изразходваните финансови средства. За нас е много важно. За нас е да контролираме изразходването на средствата. Так, съответно да бъдат изпълнявани целите на програмата Европа 2020. Ние Нашата отговорност се състои в това да контролираме програмите и да измерваме резултатите от тях. Дискусията дискусията относно разликата между ориентираното към действие бюджетиране и ориентирано към резултатите бюджетиране позволява да се разбере по-добре как се харчат европейските средства. Надявам се, че ще успеем да постигнем една по-лесна система, която да позволява по-голяма яснота. Както вече посочи сметната палата, досегашните прилагани критерии не позволяваха достатъчно яснота и прозрачност по отношение на залаганите критерии. Ми е интересно какво биха казали участниците в днешното изслушване. Очаквам се търпение доклада на колегата от САЩ. Ние се срещнахме с него в Гао, в Вашингтон през юли. И ще бъде интересно какви заключения и какво ще представи той. От гледна точка на комисията по бюджета, ние сме заинтересувани от това, което ще чуем днес тази покана беше много интересна и аз ще предам информацията на колегите от моята дирекция. Благодаря за възможността. Да, заповядайте. Господин Теодорос Келакакис, докладчик, е вече сред нас. Давам му думата. Well, uh, thank you. Uh, I think... Благодаря. Това е много важно изслушване. На вечерието на изборите за Европейски парламент съществува голяма доза европейски скептицизъм в цяла Европа, както на север, защото хората смятат, че парите не се харчат добре и на юг или на други места по други причини според мен, за да можем да продължим напред към още по-обединена Европа, ние трябва да се уверим, че парите, които харчим, се харчат правилно. Това не е лесна задача. В Комисията за контролни бюджета през последните години ние натрупахме такъв опит. Ние осъзнахме, че можем да се справим много по-добре в изразходването на европейските средства. Повечето средства се харчат от държавите членки, но това не е извинение. И когато погледнем първият специален доклад на Сметната палата, това изразходване на средствата е представено много конкретно. За да могат да се харчат парите по-ефикасно и ефективно, трябва да се подобри планирането, да се вземат по-добри решения, но е важно и да се извършва по-добър контрол на ефективността и ефикасността. А не просто формален контрол, както се случва често. В много случаи Контролът е такъв и тук а, по отношение на парите на Европейския съюз. Били сме на места, където сме видели супер бързи влакове, които се движат наполовина празни. На други места сме виждали и магистрали, които, на които не се движи никой. Имаме пристанища, завършени преди 5 години и които и до сега не са свързани с железопътната система и не могат да функционират. Това са явни случаи, Например, имаме звукоизолиращи стени в полета, така че от съседните селища да не чуват шума от преминаващите коли. Е, виждали сме как лошо се харчат европейските прави, пари и трябва да подобрим това. Опитът и начина по който това трябва да бъде направено не е тук в Европейския съюз. Повечето държави членки ние не правим нищо повече от проверки за законосъобразност на изразходването на средствата. Важно е да можем да подобрим този наш опит и да изпратим едно последователно съобщение до европейските данакоплаци и гласоподаватели, че ставаме все по-добри и да ги помолим да си представят една по-положителна ситуация в Европа. Надяваме се, че това изслушване ще ни помогне да станем по-добри. Надяваме се, че това ще даде тласък на специалните доклади. Аз съм докладчик по няколко от тях. Тези доклади са направени изключително добре и са изключително полезни. Благодаря. Е, е. Благодаря на Теодорус. Сега преминаваме към споделяне на опит най-напред от нашите приятели от Америка. Кристофър Мим, директор по стратегическите въпроси на Сметната палата на САЩ. Uh, you, Mr. Vice President, Mr. Chairman. Благодаря, господин заместник председател, господин председател, господин докладчик, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. За мен е чест днес да съм тук сред вас, за да обсъдим заедно опита на Сметната палата на Съединените щати в съкръщение ГАО. Както знаете, нашата функция е да подпомагаме Конгреса при изпълнението на задълженията му по Конституция, да допринесем за по-доброто управление на средствата на американските данакоплатци и за по-голяма отчетност. Напълно съм съгласен с вашия докладчик за това, че доброто управление не е просто формалност и трябва да му отделим дължимото внимание. След Първата световна война Американският конгрес искаше да установи по-добра система за информация за и контрол върху изразходването на държавни средства. Затова и бе създадена Сметната палата на Съединените щати след Втората световна война настъпиха промени в дейността ни. Започнахме да извършваме по-широко обхватни финансови одити. През 60-те години с разширяването на програмите за социални мерки още повече се увеличиха очакванията към нас. Във връзка с това започнахме одит на изпълнението и оценки на програми. Бе създадена съответната нормативна уредба, за да можем да извършваме одит на изпълнението. За нас това бе един много важен преход към нов вид дейност. До тогава бяхме извършвали единствено одит на спазването на правилата. А от един момент нататък започнахме да извършваме и одит на изпълнението, на съотношението разходи-ползи. И във връзка с това започнахме да си задаваме въпроса как разходването на средства се отразява върху живота на гражданите. Одитите на изпълнението са и анализ те са полезни за Централната изпълнителна власт, също така и за Конгреса при оптимизирането на операциите, намаляването на разходите, вземането на по-ефективни решения. Дефиницията на одита на изпълнението, така както го извършваме ние, съответства и на международната дефиниция. Аудиторът разглежда определена инициатива или програма на правителството. Анализирам нейните цели и сравнява целите с постигнатите резултати. Извършваме тази дейност въз основа на мандата си или на конкретни искания от Конгреса. Резултатите от нашия одит могат да залегнат в нормативна уредба. Можем да извършим одит или по пряко искане съгласно законодателството или по искане на Конгреса. Работим за много голяма част от комисиите в Конгреса. През финансовата 2012 година получихме 924 искания от Конгреса и нови мандата. През 2008 година бе извършена партньорска проверка. В резултат от нея бяха изведени няколко характеристики на нашата работа. В сравнение с други подобни на нашия органи, се оказа, че сме извършили много по-голям брой одити на изпълнението и че повечето от тях са били по искане на Конгреса. Когато извършваме одит по искане на Конгреса, ние определяме обхвата, методологията, графика, човешките ресурси и съдържанието. Запазваме своята независимост. Освен това, сме изработили редица практики, за да останем надпартийни и независими. Има две практики, които са особено важни. Първо, процесът на стратегическо планиране включва Конгреса и заинтересованите страни. Така можем да преценим кои са високо рисковите области, които правителството трябва да управлява добре. Редовно се срещаме с членове на Конгреса и с техни сътрудници. Поддържаме контакт с Конгреса, за да можем да отговорим и на неговите високи очаквания. Втората важна практика се съсредоточава върху рисковете, свързани с всяко искане, което ни се представя от Конгреса, включително рисковете за независимостта. Всяка година представяме своите констатации, заключения и препоръки от формата на доклади или изявления пред Конгреса. През 2012 година издадохме над 600 доклада. Стотици пъти правихме изявления също така и пред Конгреса. Всички наши доклади и изявления са публикувани на страницата ни в интернет. През миналата финансова година финансовите ползи от нашата работа възлизаха на 55,5 милиарда долара. Това означава, че на всеки долар инвестиран в нашия бюджет се падат над 500 долара възвръщаемост Нашата работа допринесе и за подобряването на ефективността на правителството. Много важна част от работата ни е и проследяването на изпълнението на нашите препоръки. Установили сме, че 80% от тях се изпълняват. Нашият орган може да изиграе много важна роля при предоставянето на държавните служители на важна информация с оглед на решаването на конкретни за страната ни проблеми. Но в момента сме изправени и пред проблеми в световен мащаб, т.е. трябва да се търсят и решения в световен мащаб. Във връзка с това работим с сметни палати по целия свят по редица въпроси, като например световната финансова криза и измененията в климата. Проблемите, с които се сблъскат правителствата по света, стават все по-сложни. Те не се спират пред националните граници и засягат всички нива на централизирано управление. Централната изпълнителна власт все повече разчита на взаимодействие с частни субекти и с неправителствени организации. Тези субекти и организации разполагат с все по-широко право на осмотрение. И така се размива разграничението между централната изпълнителна власт и неправителствените субекти трябва да разглеждаме националните инициативи, като например в областта на данъчното законодателство, финансовото регулиране, здравеопазването и други в много широк контекст. В контекста на трансграничното сътрудничество. Генералният секретар на Европейския парламент през януари 2012 година излезе с доклад за сложните предизвикателства, пред които ще сме изправени в бъдеще и установи, че те ще нарастват. Все по-многополюсен ще бъде светът и в резултат от това ще се променя и политиката. В доклада на генералния секретар се установява, че Светът не само е многополюсов, но че и все повече се прилага принципът на многостепенното управление и това пряко и косвено ще се отрази на Европейския парламент. В резултат от тази многополюсност може да се стигне до разпокъсаност, т.е. до дублирания, до липса на съгласуваност, до сблъсък между отделните юрисдикции. И това е една много точна оценка на предизвикателствата, пред които са изправени вземащите решения в Съединените щати. За това е много важна нашата задача. Трябва да изготвим съответните анализи, да направим необходимите констатации, за да може нашето правителство да се изправи пред предизвикателствата на един все по-сложен свят. Ако искаме правителствата да работят по-ефективно, да управляват по-ефективно през 21 век, трябва да се съсредоточим върху връзките между отделни организации, нива на управление, инструменти за политика и области на политика. Във връзка с това, одитът на изпълнението ще остане неотменима много важна част от нашата работа. Трябва да продължим да поставяме акцента върху този вид одит. Не бива да разглеждаме всяка една програма по-отделно. Трябва първо да се спрем на резултатите и след това да се запитаме какво трябва да направи обществото от своя страна, за да се постигнат тези резултати. Така ще можем да се спрем на въпроси като, например, обучението на работната сила. Можем да се запитаме какви мерки се предприемат в тази област – На практика тези промени в подхода към одита на изпълнението се отразяват върху различни аспекти от нашата работа. Изложил съм ги в писменото си изложение. Много от нашите индивидуални ангажименти са свързани с три основни инициативи. Програмата за високорискова дейност, годишните ни доклади за дублиране и фрагментиране и нашите анализи за начина по който се изпълнява Законът за модернизиране на Закона за резултатите и изпълнението на дейността на правителството. Така се опитваме да решим трудностите, които създава 21 век. Накратко ще се спра на всяко от тези три направления, защото те показват как е еволюирал нашият подход. Първо програмата за високорисковата дейност. Тя документира трудностите на управлението при комплексна среда. Започнахме през 90-та година и все повече насочвахме вниманието си към онези държавни дейности, където има по-голям риск от разхищение, измама и злоупотреби. Тези проблеми са централни за програмата и днес. Но ние си даваме сметка, че установяваме нефункциониращи отношения между различните организации, отношения с трети лица като изпълнители на договори и за това преориентирахме малко анализа си. Днес повече от две трети от 30-те области в нашата програма за високо рискова дейност през 2013 година тези е, области са хоризонтални. Само един пример. Ние е, анализирахме ограничаването на данъчната експозиция е, за правителството, е, например, във връзка с промените в климата, защото преценихме, че федералното правителство няма да има достатъчно средства. Всяка държавна структура има свой мандат и отговорност и за това не може да се е, очаква от нея да подхожда еднакво към проблемите на промените в климата. Всяка има своя подход. Така може да се направят и изводи за действията, които да се предприемат на федерално и щатско ниво. По отношение на дублирането и фрагментирането, и тук има трудности. В тази връзка публикуваме три годишни доклада за цялата федерална устройствена структура – Над 380 действия сме посочили, които изпълнителната власт и Конгреса могат да предприемат, за да ограничат дублирането на дейност, както и нейното фрагментиране в 162 проблемни сфери. Трите доклада всъщност обхващат всички големи федерални структури и програми в селското стопанство, отбраната, економическото развитие, образованието, енергетиката, здравеопазването и така нататък. Също така на веб страницата сме сложили един проследител на действията с предложение за подобряване на дейността. Е, изпълнителната власт, както и Конгресът вече са постигнали много повече. И всъщност виждаме, че 66% от нашите е, препоръки са били частично възприяти, само 21% не са все още изпълнени, а останалите са изпълнени изцяло. Необходимо е администрацията да определи високоприоритетни цели с хоризонтален характер. Например, развитие на заетостта, насърчаване на износа и други подобни. Отделните структури трябва да определят и свои собствени цели и да посочат с какви структури могат да работят, за да ги постигнат. Това е доста цялостен подход към дейността на правителството. Е, един от мандатите, от задачите на нашата служба е редовно да прави отчети. През юни тази година направихме обобщен доклад във връзка с стъпките предприяти от администрацията за изпълнение на възлови наши препоръки. Естествено, много има още да се направи, но вече има сътрудничество между структурите. През последните 4 години опитът ни с одитите на изпълнението и цялостния подход към одита, ни, са ни, нашите действия са ни помогнали да допринесем за усъвършенстването на управлението. Управленската сфера става все по-комплексна и виждаме, че и одитите на изпълнението трябва да еволюират. Ние даваме на хората, които вземат решения, анализ и препоръки, от които те се нуждаят, за да преодоляват новите трудности Нашите колеги в Конгреса, нашите партньори в Конгреса работят във все по-сложна среда. И ние, аудиторите, ако искаме да им помогнем да вземат решение, трябва да откликваме на трудностите, с които те се сблъскват. Господин заместник-председател, господин председател, е, госпожи и господа евродепутати, разбира се, с удоволствие ще отговоря и на въпроси. Е, Благодаря госпожа, господин Мин. И сега, след като чухме за американския опит, ще се запознаем с опита на Франция. Жан-Мари Бертран е нашият оратор. Той е главен докладчик и председател на отделение в Френската сметна палата. Заповядайте. Господин председателю, госпожи и господа евродепутати, госпожи и господа, най-напред преди да започна изложението си, искам да ви благодаря, господин председателю, за поканата към Френската сметна палата да ви запознае с това какво мисли за одитите на изпълнението в рамките на общественото изслушване за ефективността и ефикасността на проектите и програмите и оценката на тази ефективност и ефикасност. Особено се радвам, че се изказвам след представителя на Сметната палата на САЩ, наш добър партньор и събеседник в Международната организация на върховните институции за държавен финансов контрол. Господин Дидие Миго, първи председател, ме помоли да ви поднеса неговите извинения. Той не можа да дойде тук, тъй като в качеството си на председател на Върховния финансов съвет трябваше да се яви на изслушване пред Френската национална асамблея. Той много би искал да е тук и да може да отговори на въпросите ви, но аз ще се опитам да го заместя максимално. Преди да се спра на това какво мислим за одита на изпълнението, искам като увод да ви кажа какво прави Сметната палата във Франция. Това е административна юрисдикция, независима както от изпълнителната, така и от законодателната власт. Тя свободно планира своята дейност и това е потвърдено с решение на Френския конституционен съд от 25 юли 2001 година. Тази програмна свобода е гаранция за независимостта на палатата. Цялата и дейност е подчинена на три главни принципа – независимост, състезателност и колегиално начало. В исторически план Сметната палата във Франция има две функции – контрол за управление на държавните финанси и преценка на счетоводните документи на държавните структури и на структурите финансирани с държавни средства – това ще рече, че ние контролираме държавата и нейните оператори, институциите на социална закрила. Това е един сектор, който от към финансови обеми е много по-значим, отколкото самите държавни органи. Контролираме държавните предприятия, както и структурите, които получават средства чрез търгове, имам предвид държавни средства. Контролът върху отчетността на местните структури се осъществява от други независими юрисдикции на регионално и местно ниво, но с тяхно сътрудничество Сметната палата следи всички публични финанси, включително местните. В началото на следващия месец нашата палата ще публикува първия си синтетичен отчет за местните финанси. Нека припомня, че също така Сметната палата контролира използването на някои частни средства, които са получени от държавни структури посредством събрани дарения, когато е отправен призив за обществена щедрост както и е, дарения, които дават право на специфични данъчни облегчения. Контролната дейност на Сметната палата се осъществява в две направления. Първо, контрол за съответствие, за законосъобразност, чрез който ние следим редовността на бюджетните и счетоводни операции и гарантираме спазването на добрата управленска практика. Ако се установят нередности, Изпълнението на правораздавателната ни функция може да доведе до там ние да ангажираме личната и имуществена отговорност на виновните лица. Що се отнася до разпоредителите, палатата не може да ангажира директно тяхната отговорност, но може да сезира палатата за бюджетна и финансова дисциплина. Това е финансова юрисдикция, която се председателства от първия председател на сметната апаралата и чиято роля е да налага глоби на разпоредителите, които са нарушили държавния финансов ред. На второ място, палатата осъществява тъй наречените одити на изпълнението тук се проверява връзката между ангажираните средства и постигнатите резултати, т.е. ефикасност, и връзката между постигнатите резултати и поставените цели, т.е. ефективност. На тази тема ще се спра малко по-подробно по-късно. По отношение на контролната дейност трябва да се каже, че Сметната палата проверява всички е, финанси, публични е, финанси на държавата, на общественото осигуряване и на местно ниво. Напоследък към нашите функции се добавиха още две. Първо да заверяваме държавните сметки и общия режим на общественото осигуряване. Това стана през 2006 година. А втората функция е да съдействаме на парламента и на правителството при оценката на обществената политика. Тази функция ни бе придадена през 2008 година. За да изпълнява четирите си функции – контролна, правораздавателна, заверителна и оценъчна, Сметната палата използва 411 лица с контролни функции, от тях 228 магистрати и 211 административни служители. Това е към 2012 година. Те трябва да гарантират редовността и качеството на държавното управление, както и интегритета на управленските кадри. Също така трябва да се дава информация за това къде има недостатъци в държавното управление и къде са необходими реформи. Е, Палатата проследява системно изпълнението на препоръките е, през годините след като те са били дадени. Ежегодният доклад съдържа информация в тази връзка. След това кратко представене на функциите на палатата искам да се спра накратко на важната реформа в френските публични финанси. Тя се осъществява от е, може би 12 на години и е насочена към по-голяма прозрачност на държавните сметки, по-ясно представяне на бюджетното имуществено състояние на държавата и укрепване на контролните правомощия на парламента. С тази реформа значително се промениха функциите или начинът по който упражнява функциите си нашата юрисдикция. В продължение на повече 4, от 40 години е, френските публични финанси бяха регулирани от наредба от 2 януари 1959 година. Контролираха се държавните разходи, представени глава по глава и по министерства, в зависимост от организацията на администрацията, без да се изследват възможностите да се анализира целта на тези разходи. И въобще не се измерваше ефективността на разходите. Новият органичен закон, прият на 1 август 2001 година, господин Дидия Миго, наш пръв председател, е един от неговите съавтори, автори. извърши необходимото обновяване на нашата бюджетна и счетоводна уредба във Франция. От 2006 година Държавният бюджет е организиран по мисии и програми. Една мисия междуведомствена или ведомствена, обхваща набора от програми, насочени към определена обществена политика. Програмата групира бюджетните кредити, насочени към изпълнение на действията от компетентността на едно министерство. Кредитите се оправдават до последното евро и също така използването им а, е, трябва да съответства на таваните определени за Министерството. Това представяне на бюджета на държавата позволява на правителството да осветли парламента за обосновката на предстоящите разходи и в последствие да ги отчете. По смисъл на този нов закон, смисълът а, е, или изпълнението на обществената политика се измерват чрез цели в три категории – социално-економическа ефективност – от гледна точка на гражданина, качество на услугата предложена на ползвателя и ефикасност, т.е. оптимизация на използваните средства. Използват се цифрови показатели, всяка цел е обвързана с такива показатели, прави се годишен отчет на изпълнението по всяка от програмите – и всяка година е, при всеки закон за бюджета се прави отчет на изпълнението. Новият закон също така има за задача да ангажира отговорността на разпоредителите с обществени средства. Те са точно посочени, те посочват своите цели и как ще измерват резултатите си, могат да, разпред... да преразпределят средствата в рамките на своята програма, стига да не преминават в други категории разходи. Трите категории са функциониране, интервенция и инвестиции. Новият закон определя три основни цели. По-добро дефиниране на политиката, която ще бъде финансирана от обществени средства, утвърждаване на отговорността на вземащите решения, като се разширява възможността за маневриране, от тяхна страна им се дават нови управленски средства и на трето място подобряване на резултатите на общественото управление от към ефикасност, ефективност и качество на предлаганите услуги като всичко това се постига и се осигурява чрез набора от показатели за изпълнението, позволяващи да се измерят резултатите. Новият закон задължи държавата не само да се отчита за постъпленията и разходите в бюджетната сфера, но и да поддържа общо счетоводство за всичките си операции, така че да им във всеки момент пълна и вярна картина на финансовото и положение. Законът повери на Сметната палата правилата заверката за редовността, достоверността и надежността на отчетите. С тази е, реформа беше извършено и разширяване на бюджетните правомощия на парламента. Сега той може да упражнява контрола и оценката си със съдействието на Сметната палата много по-добре. Значи, законът е, през 2001 година бе посветен на общите финансови операции, а през 2005 година имаше специален органичен закон за общественото осигуряване, а най-новото ни попълнение е Конституционната ревизия от 23 юли 2008 година. Всички тези закони разширяваха непрекъснато компетенциите на Сметната палата и е, нейната роля на помощник на парламента и правителството. Сметната палата по силата им вече изготвя 6 годишни доклада за правителството и за парламента във връзка с финансите на държавата. Първо, два доклада за заверка на държавните сметки и на сметките на общественото осигуряване. Тази заверка дава уверение, че отчетите на всички органи в тези сфери са качествени и че точно се отразява имуществото, задълженията и рисковете. Извън тези два доклада за заверка, ние представяме три доклада за изпълнението на държавните финанси. Годишен доклад за резултатите и бюджетното управление на държавата – той е, се съпътства от анализи за изпълнението на бюджета по мисии и по програми. Това са 64 анализа, е, които бяха публикувани тази година. Значи, те са около 60 всяка година. Тези анализи и доклада, който те съпътстват, е, уведомяват парламента за това дали изпълнението на бюджета е редовно, как върви изпълнението, дали мисиите могат да бъдат финансирани от държавния бюджет. И това се прави в момента, в който парламентът анализира изпълнението на бюджета за предходната година. Също така правим доклад за изпълнението на законите за финансиране на обществените операции на социалното осигуряване. Когато парламентът разисква бюджета за следващата година, той следи благодарение на нашия доклад и изпълнението в социалната сфера и неговото финансиране. Освен това има още един доклад за авансирането на средства от държавния бюджет – когато се налага такова авансиране на средства между периодите на действие на два различни бюджета. Най-сетне правим и доклад за ситуацията и перспективите на държавните финанси. Този доклад служи като основа за е, ориентационния дебат за държавните финанси в парламента, е, провеждан е, дебат в парламента в началото на, т.е. в началото на лятото всяка година. Следващият доклад за държавните финанси и за местните финанси ще допълни това ветрило на годишни доклади за публичните финанси. Извън така очертаните годишни доклади, Комисиите по финансите и по социалните въпроси в парламента могат в изпълнение на двата цитирани закона да поискат от Сметната палата да провежда анкети. И тя има 8 е, до 12 месеца, за да извърши всяка анкета. През 2012 година е, проведохме 15 анкети по много разнообразни е, теми. Е, Националният център по кинематография, поддръжката на националната ЖП мрежа, разходите за повторно интегриране на Франция в интегрираното командване на НАТО и прочие. Сметната палата се опитва предварително да поддържа връзка с двете парламентарни камери, така че максимално нашите оценки да бъдат взети предвид при тяхното програмиране. След като нашите доклади бъдат предадени на парламента, магистрати от палатата биват изслушвани често в присъствието на отговорни лица от съответните административни органи и докладите се публикуват. Конституционната реформа от 23 юли 2008 година разшири ролята на палатата, като въведе нов член 47 алинея 2 на Френската конституция. Сметната палата подпомага парламента при контрола върху дейността на правителството. Палатата подпомага парламента и правителството в контрола за изпълнението на законите за финансите и за фин... общите финанси и за финансите на общественото осигуряване, както и при оценката на публичната политика. Чрез тези обществено достъпни доклади палатата допринася за информиране на гражданите. Тоест, Сметната палата на Франция има много широка компетентност. Тя не само подпомага парламента и правителството при контрола на публичните финанси, но и дава информация на гражданите, като разбира се допринася и за оценка на публичната политика. Как извършва одити на изпълнението нашата палата. Ако се върнем на четирите наши функции – контрол, правораздаване, заверка и оценка, контролът и оценката – са най-пряко свързани с одита на изпълнението. Въпреки, че правораздавателната функция и функцията по заверката са неразделно свързани с другите две. На, бълг... на, на френски понятието одит на изпълнението не съществува като правен а, термин. Ние в исторически план сме използвали контрол за доброто използване на обществените средства. Когато палатата реши да извърши контрол на публичен орган или на структура, която се ползва от обществени средства, е, ние уведомяваме за контрола съответната структура и нашите разследващи могат да извършат тогава задълбочено преглеждане на счетоводните документи, както и на управлението. Но контролът не е само контрол стрикто сенсо, а ние а, държим под око и цялостната политика, която изпълнява контролираният орган. А, сметната палата не разработва сама цели и показатели, но изхожда от целите и показателите, залегнали в Закона за финансовите операции и Закона за финансирането на общественото осигуряване. Естествено, Сметната палата след проверката може да сметне, че показателите, които са използвани, не са възможно най-подходящите и да привлече други показатели, за да анализира съответната дейност. Контролът от страна на палатата завършва с предварителни наблюдения, които се съобщават на контролираната структура и могат да бъдат успорени от нея. Впрочем, Сметната палата извършва и оценка на обществената политика, било по своя инициатива или по искане на парламента. Тази оценка в своята е, е оценка насочена към политиката в нейната цялост, а не към дейността на една или друга организация. Анализира се преследваната цел, констатираните е, средства и процеси, които се използват за постигане на тези цели, ефикасност, ефективност, кохерентност и полза. Спецификата на тези оценки се състои в това, че Сметната палата използва външни експерти и използва и е, различни е, специфични методи, като да кажем е, сундажи, е, примерни образци от дейността, привлича съответните заинтересовани лица е, за даване на разяснения. Този стремеж е, е хоризонтален, много дисциплинарен, упрян на партньорство, сравнение и е насочен към установяване на конкретни пътища за постигане на напредък. За разлика от контрола на изпълнението, нашите оценки – допринасят за, е, за разработване на показатели, които е, са подходящи за преценяване на съответната дейност. Всяка година ние извършваме 4 или 5 оценки, не повече. През 2012 година съдът извърши оценка на политиката за, за борба с тютюнопушенето и политиката за подпомагане създаването на предприятия. Тези оценки бяха дадени на Комитета т.е. на Комисията за оценка и контрол на Националната асамблея. Това е Френския парламент. Също така, по своя инициатива направихме оценка на политиката за подпомагане на биогоривата и политиката за стимулиране на живото за страховането. В заключение, ние в най-различни форми е, комуникираме резултатите от нашата контролна дейност. Е, имаме окончателни становища, адресирани пряко към контролираните структури. Те не се публикуват, но е, комисиите по финанси и анкетните комисии на парламента могат да се запознаят с тях. Имаме и препоръки които са насочени към правителството във връзка с управлението на държавните услуги. Те се обнародват в двумесечен срок с отговора на съответния министр. Всяка година отправяме към правителството 30-40 препоръки, по-голямата част от тях се обнародват. Имаме и същата процедура за докладите, свързани с публичните предприятия. Те се адресират и към държавните органи, и към парламента. Имаме и ежегоден доклад, както и тематични доклади. Същото и публични, е, Предмет на тематичните доклади 15 на годишно са конкретни теми. Тук може да има доста по-широк спектър нашият синтез. През 6-те последни месеца сме имали следните тематични доклади – пазар на труда, териториално устройство на държавата, управление на преподавателите, обществена политика за развитие на възобновяемите енергийни източници, спасяване на банката Дексия и прочи. Сметната палата упражнява във Франция широки функции, особено след укрепването на нейната компетентност през последните 15 на години. Приемането на закона за финансирането на общественото осигуряване и на закона за финансовите операции през 2001 година позволи да се задълбочи анализът на държавния бюджет, като подходът ни вече се ориентира съобразно обществената политика. Ние се стремим към установяване на резултатите. Естествено, че администрациите малко се съпротивляваха на промените, но ние настояваме на изпълнението на контролната функция на парламента и го подпомагаме за тази цел. С многобройния си контрол е, с многобройните си форми на контрол, Френската сметна палата, която е независима юрисдикция, във всички случаи допринася за по-добри резултати на държавната дейност. И извън препоръките и становищата, адресирани до държавните и местните органи, нейна основна функция е да се отчита пред гражданина за използването на обществените средства съобразно член 15 от Декларацията за правата на човека. Обществото има право да иска сметка на всеки държавен служител за неговата управленска дейност. Е, Жан-Мари Бертран. Благодаря на господин Жан-Мари Бертран. Сега дойде време за въпроси, за коментари. Заповядайте. Започва, започват дискусиите и разискванията. Първо, искам да дам думата на докладчика господин Скилгакис и след това господин Бочитис, госпожа Аяла Сандър също. Заповядайте, господин Скикала, Скикалакис. Искам да започна с въпрос към господин Мим по отношение на програмата за високорисковите за високи, високорисковата програма. През последните две години се опитах да въведа в нашата в нашия ОЛАВ, в Агенцията за борба с корупцията, идеята, че трябва да разследват на собствена инициатива високо рискови области. За съжаление, не съм постигнал резултат до сега. Интересувам се, вие какво правите? Въпросът ми всъщност е, след като установите високорисковите области, какво правите? Благодаря за въпроса. Тази програма беше въведена заради проблемите, които нашият конгрес идентифицира на високите управленски нива. Ставаше въпроси за проблеми с агенции. Ние се питахме как това може да продължава това година след година. Хората просто искаха да се справят с този проблем. Програмите искаха да извлекат определени области и да накарат определени агенции да започнат да работят по-усилено върху решаването на тези проблеми. Всичко това беше свързано и с контрола. След като ние идентифицираме нещо като високо рисково, и това е много работа, преди изобщо да можем да го идентифицираме, ние му отделяме специално внимание и през следващите години то се радва на това голямо внимание. Ние работим много тясно сътрудничество, но все пак независимо с служители в агенциите от името на Конгреса. Ние, ние определяме точно какви действия трябва да бъдат предприяти, за да се открият причините за възникването на този висок риск. Тук работим с а, трети страни. На, на много места среща, се срещаме с големи предизвикателства. Може тук да са включени и оръжейни системи. Работим много тясно с тези групи и се опитваме да открием точно каква е причината и какви стъпки трябва да бъдат предприяти. На всеки две години представям един дълъг доклад по отношение на 30-те рискови области. За всяка една от тези рискови области има по 3-4 страници и основното, което се дискутира е какво трябва да се направи и какво трябва да, да прави агенцията или Конгресът по отношение на законодателството, какво трябва да се направи, за да се извади тази област от а, високорисковия списък. Някои от тези области стоят в този списък от много време, от дълги години. Ние продължаваме да работим. Някои успяхме да извадим, други добавихме. Този, е, тази програма и списъкът е служи на правителството много добре през последните години. Господин Балчетис, заповядайте. Представям си, че председателят на нашата сметна палата, господин Калдера, ще говори преди моя въпрос, но така или иначе ще го задам. Става въпрос до... Има въпрос към представителя от САЩ. Имате ли такъв случай? Трябва да изпълните определена задача, но не можете да представите заключенията си пред Конгреса, защото определен щат не може да представи необходимите документи, необходимите данни. И вторият ми въпрос е следният. Дали разбрах добре, че годишният бюджет на вашата институция е свързан 550 милиона долара. Тоест има връзка с 105 долара. Как вашата институция работи. И, и, искате ли да ви бъдат представени специални критерии и индикатори и какви са целите, които се свързват с всеки определен случай? Благодаря. За първия въпрос за данните. Това е едно от основните предизвикателства, с които се сблъскваме при одитите на изпълнението. Често това ни отнема много време по време на одитите. Това не е просто въпрос, проблем с отделните щати. Това може е, да бъде проблем да получим информация и от самите агенции. И имаме право на достъп до информацията. Няма да говоря толкова е, за отказа на агенциите да ни предоставят информация или това, че го правят бавно. Тук е, проблемът е, че трябва да се уверим, че агенциите разполагат с добра информация за изпълнението, че имат информация за а, разходите по определените програми. Често агенциите доста се затрудняват да ни уведомят какви са точните разходи за програмите, които изпълняват. Ние трябва да прегледаме голямо количество данни трябва ги оценим, да преценим дали това, което получаваме от агенциите е, е достоверно. Понякога трябва да заключим, че информацията не е достатъчно надежна и да докладваме на Конгреса. Много често нашите препоръки са свързани именно с данните, че агенциите трябва да ни предоставя по-добра информация. Не става въпрос за аудиторите. Ако те не могат да ми предоставят добра информация, тогава ще попитам а, ръководителя на програмата какво използват като а, данни, след като нямат а, такава информация. Това е основна управленска отговорност. Второ, по отношение на а, бюджета и искания бюджет. Ние имаме определен процес, до, а, свързан с Конгреса. Ние представяме нашия бюджет директно пред Конгреса. Всяка година нашите, нашето ръководство трябва да представи да представи съответните данни те биват преглеждани много подробно. Говори, е, правят се проверки какво е бил, какъв е бил бюджетът на нашата, на нашата сметна палата през миналата година, какво е било направено, за да се подобрят е, операциите, оперативната дейност. Ние сме под невероятен натиск напоследък да подобряваме оперативната си дейност, да предоставяме по-добра информация на тези, които ще вземат решение. Важно е ние да представим информация на тези, които ще вземат решенията на време, за да могат а, и те да свършат своята работа. Ние сме а, щастливи, защото ние получаваме голяма подкрепа от нашите комисии. Ако, например, правим сравнение с други области, се нуждаем от по-добро балансиране – Имаме план за годишно изпълнение, съответно в основа на него представяме и доклад за изпълнение, как сме постигнали целите си. Това се представя пред Комисията по бюджет и по контрол. Благодаря. Сега госпожа Аяла Сендер. Заповядайте, имате думата. Искам да благодаря на двамата оратори и исках да помоля за някои пояснения. Към представителя на ГАО. Искам да го попитам следното. Какъв е вашият опит по отношение на управлението на отделните механизми във връзка с финансовата криза, бюджетната криза, финансовата криза, имам предвид отделните банки и това, че някои трябваше да бъдат национализирани. И екс-анте, последващ е, контрол, проверки. Средствата, които са били инвестирани в банките, за да бъдат национализирани. Това е проверки екс-анте или екс-пост са. Това е първия въпрос. И вторият – дали това е публичен орган или бюджетен орган. Имате ли възможност да проверявате частни финанси, както а, каза колегата от Франция? Пред комисиите на Конгреса дискутирате темите според а, отделните области или ги дискутирате на пленарни заседания? И после проверката на програмите, когато става дума за бюджета на САЩ и от друга страна за бюджета на ООН и на други международни организации. Какви трудности възникват и как точно се провеждат проверките. Самите проверяващи как се обучават те? Ето, е, учат се през целия си живот или как става това? Господин председател, мога ли да попитам и другия господин нещо? Добре, благодаря. Благодаря на госпожа, господин Бертран за, неговия, за неговата реч. Връщам се към европейската криза до каква степен проверявате във Френската сметна палата френския бюджет? Как, по такъв начин, както това беше направено по време, в рамките на спасителния план за европейските банки. или става въпрос за орган от друг вид. Това, това е един вид публична институция ли е с определените пълномощия? Вие казахте, че понякога ползвате външни експерти. Какви договори изключвате с тях? Как изглежда сътрудничеството с такива експерти? Как се осъществяват тези връзки? И още нещо. сметна палата действа по принцип с последствие, но с помощта на този орган ЛОВ има възможност да действа превентивно. Тоест, свободата при планирането води до независимост и я гарантира. Трябва да се каже обаче, че темите, с които се занимавате, са свързани с интересите на френските граждани. Не можем да се занимавате с теми, които се отдалечават преклено много от това, което засяга конкретния гражданин. Какви дебати са били поставени в основата на създаването на този закон? Относно опита на Френската сметна палата. Аз разбрах, че вие публикувате е, в големи, в широки рамки доклади, например за Тексия. Как обществеността получава достъп до тези доклади? И въпрос към двамата. До каква степен съществува прозрачност на вашите работни методи? Вие го обяснихте на господин Калдейра, също е тук. Е, ние постоянно искаме нещо от него, но аз бих попитала при какви програми до каква степен с тези проверки, тези одити са прозрачни – как подготвяте е, вашите доклади? Благодаря. Е, може да се каже, че законодателите се смениха. Искам да помоля двамата оратори да отговорят на въпросите. Вероятно господин Мим първо и после господин Бертран, ако вие сте съгласни. Благодаря. Благодаря за въпросите ви. Мисля, че ги записах, но ако съм пропуснал нещо, не е преднамерено. Първият въпрос беше за одитите относно финансовата криза. Ние играехме централна роля по предоставяне на информация в нашия конгрес. Първо, законодателството по спасителните програми т.е. програмата за спасяване на финансовите организации. На всеки 60 дни ние докладвахме на нашия конгрес как се използват финансовите средства. Второ, програма за нашите стимули за възстановяване. 860 милиарда долара бяха вложени в тази програма. Как ние проверявахме как щатите как щатите, отделните щати, използваха тези средства. 250 милиарда от тях отидоха за отделните щати. Говореше се за планираните работни места, които ще бъдат постигнати с помощта на средствата. Ние имахме три различни изисквания за представяне на одитни доклади. Голямата финансова реформа на закон реформа на финансовото законодателство в САЩ, имахме около 40 отделни изисквания, всички свързани с законодателството, как да бъдат конструирани разпоредбите, как, къде да бъдат поставени, къде, дали изобщо ще имат желание ефект. Голямата разлика между начина по който Гао работи е, че ние работим на по-различни интервали от време. Много е по-трудно е, много трудно е, но ние искаме да представим на нашите законодатели информация по-скоро в реално време, а не след две години или нещо подобно. Често ни членове на Конгреса ни питат за коментари във връзка с нови програми, с техния ефект върху законодателството. Аз Доколкото разбирам, тук се действа така, член на Конгреса представя своя законодателна инициатива и съответно ни интерес, той се интересува дали тази законодателна инициатива ще постигне необходимия ефект. Ние се интересуваме дали даденото законодателство ще, ще може да получи необходимия мандат за доклада, който трябва да бъде представен. Ние сме повече проактивни, По, така че ние правим и пред, предшестващи проверки, но това те са по-скоро неформални. По отношение на публичния бюджет и на частните, на частните финансови средства, ние трябва да преследваме изхарчените в САЩ долари навсякъде. Така че това, това включва и е, регулярни проверки, но не се е, ограничаваме само до проверки как се харчат е, частните финансови средства. Понякога капитал се влива в формално частни предприятия, И ние трябва да проверяваме какво се случва с държавните пари, когато се вливат в такива частни дружества. Ние се изправяме пред Конгреса и ако ни бъде, ако трябва да направим нещо такова, не, по искане на всяка комисия в Конгреса, можем да работим за 70% от подкомисиите в Конгреса. Ние давам, представяме много доклади всяка година пред комисии, пред подкомисии. Моето портфолио се занимава с партньори в рамките на Американския конгрес, но мои колеги се занимават с Комисията за финансови услуги, например с Комисията за обучение на работниците. Понякога събираме експерти, за да можем да предоставим на Конгреса необходимата информация. По отношение на проблемите с ООН и с международните организации, Говорих накратко и, както казах, ние следваме федералния долар навсякъде, където отиде. В много случаи нещата са комплексни. Например, програмите за развиващите се страни или дори за ООН. Доларът може да не е основната част от разследването, от проверката, но ние сме длъжни да го направим. Това е наша отговорност провеждаме преговори, търсим обяснения, кое, защо определени програми работят по определен начин. Ние правим одити и проверяваме в другото ми качество извън Сметната палата, аз оглавявам комисия в Обединените нации, която подпомага Общото събрание – ние се занимаваме с вътрешни одити, с вътрешно управление на риска, с одити, така че нашата сметна палата поне непряко е свързана. Стандартите за одит, които споменах, ние, ние имаме минимално количество 80 часа обучение за 2 годишен период. Това са изискванията, и ако аз ги нямам тези 80 часа, вече не мога да провеждам одити, докато не завърша необходимото обучение. Това е огромна инвестиция. Нашите служители посещават външни обучения, ходят на конференция, на конференции, ние трябва да имаме добре обучени хора, които да предоставят информация на Конгреса. И накрая за прозрачността. Можем да говорим с всеки член, с всеки представител на пресата или обществото по текущата си дейност. Ние можем да говорим за нашите цели, кой е поръчал изготвянето на съответния доклад и като цяло ние можем да говорим за това, което смятаме, че трябва да бъде направено. Казваме, че за този член на Конгреса това са целите и че работата ще бъде свършена през пролета на 2014. Докато обаче работата върви, докато докладът се пише, ние не можем да го обсъждаме с другите комисии. След като докладът е готов, ние не можем да публикуваме доклада в рамките на 30 дни, може да има евентуално изслушване или нещо друго. След това той се публикува на веб страницата. И нямаме своя собствена прес-служба, но в крайна сметка всички наши работни документи са предмет на свободата на свободното предоставяне и информация според законодателните изисквания. Това е добра практика. И има места, където гражданите могат да поискат достъп до определените документи или доклади. Смятаме, че нашата организация трябва да бъде прозрачна. Благодаря. Госпожа. От... Изглежда ми, че госпожа Яла Сендер е много доволна от вашия отговор. Част от въпросите се отнася до господин Бертран, така че ако, ако обичате да отговорите и след това за комисарят Семета. Заповядайте. Ще се опитам да бъда така убедителен а, и лаконичен като Кристофер Мим по отношение на контрола от страна на палатата и как ние а, сме взели отношение към финансовата криза в Европа. По два начина. Първо, глобално, чрез контрола, който упражняваме многократно всяка година върху общия набор на обществените финанси. Казах ви, че имаме доклад за изпълнението на държавния бюджет през май, през юни имаме доклад за всички публични финанси и в годишния публичен доклад през февруари месец на всяка година отново разглеждаме тези теми. Това ни е дало възможност възможност е, да документираме пространно финансовата криза, защото тя несъмнено имаше пряко отражение върху държавния бюджет, създадените кредити или отпуснатите гаранции. Сметната палата се е произнесла. Това е първото направление. Второто направление е контрола на Френската централна банка, така наречената Банк де Франс, ние контролираме тази банка е, контролирахме плана за помощи на френските банки, тъй като там бяха ангажирани държавни средства, преди всичко във формата на гаранции. Имаме много конкретни доклади по тези въпроси, те всичките са обнародвани. Добавям, че новият е, акт от март 2012 година е, за бюджетен надзор укрепи прекия и косвения контрол, упражняван от сметната палата. В нашия бюджетен анализ през май и юни ние се опираме на програмата за стабилност от април месец на европейските институции. И впрочем, Френския парламент създаде една структура, една институция, която е обвързана с Сметната палата. Тази институция има за цел – да се произнася за економическите прогнози, от които изхожда правителството, за да прави бюджетните си разчети. Вече се работи за 2014 година. Тъй наречения Висш съвет през април се произнесе за макроекономическите прогнози. Ние общо заето гледаме вече към бъдещето. Вторият въпрос как процедираме с експертите. Все повече прибягваме до техните услуги. Това става по два начина. Първо, по конкретни теми като привличаме експерти и в крайна сметка е, като ги възнаграждаваме. Те са част от контролните екипи. Е, можем и да се допитваме до експерти, да използваме консултации от тяхна страна. Това става по почти всички теми, по които работим. Е, допитваме се до специалисти в съответната област и това става като организираме разисквания с тях. Дали осъществяваме предварителен контрол? Не. Нашият контрол е последващ Значи пряко предварителен контрол не упражняваме, но подобно на колегите от Сметната палата на САЩ, особено в отношенията ни с парламента, когато работим по една тема, по искане на парламентарна комисия, обикновено ни се задава въпроса е, за това дали са валидни решенията, които обмисля администрацията и какви са различните хипотези е, и е, направления, в които може да се предложи нещо по-добро. Така че Всъщност днес всички доклади на Сметната палата са съпътствани с препоръки, които действат предварително. Как гарантираме независимостта на палатата? Тази независимост се проявява в свободата на нашето планиране. Как постъпваме ние? Ние изхождаме от средносрочен стратегически размисъл, който правим, организираме всяка година. И така правим списък на приоритетите за контролната дейност през непосредствено предстоящите години. Освен това, изхождаме от анализи на риска в различни сектори. И тези стратегически разсъждения претворяваме в тригодишен план, който се актуализира ежегодно. От този тригодишен план извеждаме годишната си програма. Тя се изготвя в края на предходната година и се одобрява в декември месец за следващата година. Като е, тук интегрираме исканията на парламента. Обикновено те са малко по-дългосрочни. В момента ние обсъждаме вече с парламента какво ще иска от нас той за следващата година. Е, най-вече работим е, с хоризонта 18 месеца, е, защото анкетите, които се искат от нас, трябва да бъдат предварително подготвени и за тях да се предвиди доста време, от 8 до 12 месеца. За синтеза. Напоследък, в резултат на конституционната реформа от 2008 година във Франция, ние публикуваме резюмето на нашите доклади. Като публикуване означава качване на нашата интернет страница. Най-напред докладите се изпращат на контролираните структури. След това е, изпращаме ги на съответната комисия в парламента. Било комисията по социални въпроси или комисията по бюджетен контрол или бюджетната комисия. И освен това правим резюмета. Сега, за публичните доклади, тематичните, организираме пресконференции. Всички публични тематични доклади се съпътстват от прескомюникета и от резюмета. Да кажем, резюмето може да има 10 на 15 страници съдържание. Всичко това се качва в интернет и разбира се, печатът го разгласява. Най-сетне зададох те ми въпроса за прозрачността. Разбирам, че е, е, вашият въпрос клони към прозрачността на контрола. Аз ви казах трите наши големи е, добродетели. Е, три, са е, колегиален принцип, независимост и състезателност. Какво означава колегиален принцип? Колегиално на начало. Ние е, нямаме иерархична структура вътре в организацията си, е, значи най-малко трима магистрати изготвят е, доклада и за него поема отговорност цялата сметна палата, т.е. гласува се състезателност при фазата на контрола винаги може да се направят предварителни наблюдения, които задължително се съобщават на контролираната структура и тя може да възрази, да даде становище по тях. Ние е, винаги е, настояваме на отговор от е, съответните организации и публикуваме тяхната позиция в интернет. Значи, първо докладът и второ отговорът на съответната структура или на компетентния министър се публикуват успоредно. Мисля, че ние сме максимално прозрачни по този начин. Much, Благодаря на господин Бертран. Следващият оратор е господин Ян Молдер. Ян, имаш думата. Благодаря, господин председател. Имам един прост въпрос. Всяка година тук в комисията ключовото събитие е изложението на господин Калдейра, председателя на Европейската сметна палата, за годишния доклад на палатата относно декларацията за точност и достоверност на отчетите на комисията. В продължение на 18 години становището на Европейската сметна палата в Люксембург е отрицателно. Съгласно международните счетоводни стандарти, по бюджета се допуска процент от грешки в размер от 2%. Въпросът ми е следният. Ако към бюджета на Съединените щати се приложи този прак от 2%, то какви биха били констатациите на аудиторите, положителни или отрицателни? И същия въпрос имам и към пред... госта ни от Франция. Благодаря. Госпожа Гресле би искала да доразвие Въпросът ти. Ако не възразяваш, ще говоря на немски, казва госпожа Гресле. Един от сътрудниците ми, американец, направи проучване, според което вашият процент на грешки в Съединените щати е 10%. Вярно ли е това? Председателят, ако не възразявате, ще предложа да променим малко начина си на работа. Тук господин Мим винаги е много изчерпателен, дава ни много точни отговори. За това нека дадем възможност за още един въпрос на заместник председателя на комисията по бюджети господин Лайон. И след това ще дам възможност на господин Мим да отговори. Благодаря, господин председател. Въпросът ми към господин Мим е разходите по държавния бюджет в Съединените щати за здравеопазване и образование. До голяма степен тези разходи се правят не на федерално равнище, а на ниво щати. Когато след това извършвате одит, предполагам, че разполагате с всички необходими правомощия да изискате информация от отделните щати. Имате ли и правомощия да предприемете някакви действия спрямо тях, например коригиращи действия с цел подобряване на изпълнението? През юли много от щатите от отделните щати отказаха да изпълнят програмата Обама Кер, въпреки че тя бе разработена на федерално равнище. И какво предприемате в такива случаи? Защото тук имаме същия проблем с отговорността на държавите членки във връзка с процента грешки. Имаме проблем с техните сметни палати. А как подхождате вие към този проблем в Съединените щати? С това приключи кръгът от въпроси. Господин Мим, имате думата за отговор, но моля да имате предвид, че ще трябва да дадем думата и на председателя на Европейската сметна палата господин Калдейра и на комисар Шемета, така че дайте им шанс да се изкажат. Ще отговоря първо на последния въпрос. Нямаме орган за принудително изпълнение. Ние можем да излезем само с предложения и препоръки към Конгреса. Сътрудничим си много тясно с съответните структури, за да гарантираме изпълнение на нашите препоръки. Но не можем да им го наложим принудително. А що се отнася до процента грешки, в размер от 10%, мисля, че те се дължат на неправомерно извършени плащания. Има законови изисквания, в които е предвиден прак от 2,5% при програми на 10 милиона долара. Това е прака за неправомерно извършените плащания. През октомври 2014 година, когато започне следващата финансова година, процентът на подобни плащания ще намале с 1%. Работата в тази област се извършва не от сметната палата, тя се извършва от аудиторите в съответните структури на вътрешно ниво. Благодаря. Удовлетворени ли сте от отговорите? Господин Скелакакис, Какъв е средният процент на грешки на ниво федерално управление? Нямам точната цифра. затрудненията, предизвикателствата с различните програми и схеми за финансиране. Ние ги разглеждаме програма по програма. Програмата в областта на здравеопазването, за която говори един от колегите ви, е с 1,5% неправомерно извършени плащания. Разбирате, че е много трудно да се възстановят веднъж изразходени средства. Трябва да се упражнява по-интензивен контрол преди изразходването на средствата, така че те да бъдат разходвани надлежно. Именно върху това поставяме акцента през последните години. Във втората част на изслушването ще изслушаме изложенията на господин Калдейра и комисар Шемета. Първият ни оратор е господин Калдейра, председателят на Европейската сметна палата. Той ще ни представи становището на Сметната палата. Имате думата, господин Калдейра. Благодаря, господин председател, господин заместник председател, господин докладчик, господин комисар, уважаеми гости, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. За мен бе чест да приема поканата ви за участие в днешното изслушване, което като че е посветено на Европейската сметна палата. За мен е много важно от името на палатата да се изкажа пред вас по тази тема. Темата, която ми бе зададена, гласеше одит на спазването на правилата спрямо одита на изпълнението, гледната точка на Европейската сметна палата. Докато се подготвях за изслушването си, припомних, че на едно друго изслушване, проведено наскоро, един от участниците, професор Леви, приключи изложението си със следния въпрос. Кое е по-важно? Изпълнението или спазването на правилата? и моля да проявите разбиране, ако заявя, че едно такова разграничаване ни излага на риск да направим лъжлив избор. Не става дума за това на кое от двете да заложим на спазването на правилата или на изпълнението. Мисля, че Сметната палата трябва да се съсредоточи върху двете. Първата причина за това е от законово естество. Съгласно договора за функциониране на Европейския съюз, палатата следва да провери дали всички приходи са били получени, дали всички разходи са били направени законно и редовно, както и дали е осигурено добро финансово управление. Съгласно финансовия регламент за изпълнението на бюджета на Европейския съюз, при финансовото управление, при доброто финансово управление, трябва да се прилагат принципите на економичност, ефикасност и ефективност. Към компетенциите на Сметната палата спадат и компетенции присъщи за комисията т.е. управлението на изпълнението на бюджета. Съгласно договора, бюджетът на Европейския съюз трябва да се изразходва съобразно принципите на добро финансово управление и съгласно действащото европейско законодателство. Парламентът от своя страна освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета възоснова на двата елемента – редовност и добро финансово управление. От влизането в сила на договора от Лисабон, комисията следва да излезе с доклад за оценка, в който да анализира постигнатите резултати. В добавка към това, Сметната палата подготвя своите годишни и специални доклади. Те са един допълнителен независим източник на информация както и удостоверение за точността и достоверността. Как следва Сметната палата да посрещне своите задължения по аудитирането и докладването? Тя сама следва да вземе съответното решение, като приложи принципа на независимост на институциите. И това ме отвежда до втората причина, поради която не би трябвало прекалено много да разграничаваме спазването на правилата от изпълнението. Причината е от професионално естество. Европейската сметна палата е върховна институция за финансов контрол, подобно на Американската сметна палата или на Френската сметна палата. Това означава, че действаме съгласно точно определени стандарти. Това са международните стандарти за върховните институции за държавен финансов контрол. Тези стандарти са в основата на тълкуването, което даваме на мандата си. Те са в основата на упражняването на нашите функции съгласно договора. Стандартите предвиждат три вида одит – финансов, на спазването на правилата и на изпълнението. Ще ви ги опиша съвсем накратко. финансовия одит се анализира надежността на финансовите отчети. По одита на спазването на правилата се разглежда редовността. Одитът на изпълнението прави оценка на економичността, ефикасността и ефективността. Трябва да отбележим, че Одитът на спазването на правилата може да бъде извършван сам за себе си или в съчетание с финансов одит или одит на изпълнението. Европейската сметна палата смята, че трябва да се съчетаят двата вида одит. Одитите на Сметната палата по декларацията за удостоверяване на точността и достоверността са пример за одити на спазването на правилата. А одитите за изпълнението почти винаги включват критерии, които отразяват и спазването на действащото законодателство. От теоретична гледна точка не мисля, че трябва прекалено много да се вторачваме в разликите между трите вида одит. Това са инструменти, които най-добре, които за предпочитане трябва да се използват заедно. Всъщност, въпросите свързани с спазването на правилата и изпълнението, що се отнася до изпълнението на бюджета, са тясно взаимосвързани. И ние се опитваме да вземем това предвид при извършването на одит и при изготвянето на доклади. Така, например, одитът на точността и достоверността показва, че грешки във връзка с редовността много често са свързани с случаи, когато средствата не са били разходвани целенасочено или не са били използвани достатъчно добре. Например, извършени са плащания за разходи, които не са били допустими или пък е било инвестирано в закупувания, които, при които не са били приложени правилата за тръжните процедури. Извършваме одити на изпълнението, които залягат в нашите специални доклади и от които проистичат последици за економичността, ефикасността и ефективността. Така, одитите на изпълнението залягат в препоръки в специалните доклади или в становища по законодателни предложения препоръки и становища за това как може да се подобри нормативната уредба с цел засилване на изпълнението. И сега ще се спра върху последната и може би най-важната причина. Това е общественият интерес. Не правим одит на достоверността и точността единствено защото сме задължени. Правим такъв одит, защото трябва да се отчетем пред европейските граждани за всяко едно евро, привлечено към европейския бюджет и разходвано по него. Стратегическата ни цел за 2013 до 2017 година е максимално да повишим приноса на Европейската сметна палата към подобряването на публичната отчетност в Европейския съюз. Един от приоритетите ни е да се съсредоточим върху постигането на тази цел. Това означава, че трябва да изготвяме балансирани доклади и становища, в които възможно най-добре е да отчитаме потребностите на заинтересованите страни най-вече на Европейския парламент и на гражданите, които той представлява. Гражданите на Европейския съюз имат право да знаят за какво са били изразходвани техните средства, дали са били изразходвани по първоначално предвидената цел и дали са били изразходвани разумно. За целта е необходимо ефективно управление Необходим е такъв контрол, който да гарантира надежни отчети и съобразяване с финансовите правила. Що се отнася до сметките на Европейския съюз, според Европейската сметна палата вече от няколко години може да им се даде положителна оценка. Работихме за въвеждането на по-съвременна система за отчитане на базата на текущото начисляване. След това направихме одит на нейното прилагане и излязохме с препоръки за подобряване на системите за счетоводна отчетност. А що се отнася до редовността, Впечатленията ни са смесени, въпреки че през изминалите години вътрешният контрол значително повиши ефективността си, все още установяваме съществен процент на нередовно извършени плащания. През 2011 година процентът на грешки бе 3,9%. А що се отнася до резултатите по бюджета на Европейския съюз, не е възможно да дадем пълна картина. В първите наши два доклада за оценка стана ясно, че все още не са на лице необходимите елементи за извършването на ефективен обществен контрол. Много програми, по които се изразходват средства, все още не почиват на ясни цели. Няма добри механизми за мониторинг и оценка. Настоящото състояние на финансовото управление и контрола в Европейския съюз до голяма степен може да се обясни с промените, които постигна комисията, откакто започна административни реформи. Подобри се системата на вътрешно управление и контрол, като се въведе, например, система за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване. След това бе обърнато внимание на въвеждането на интегрирана система за вътрешен контрол. Нашият опит с одита беше в основата на становището ни за така наречения модел на единен одит. През изминалите години направихме одит на много аспекти от системата за вътрешен контрол. До момента комисията най-вече извършваше контрол върху редовността на плащанията, като целта беше да се намали нивото на нередовните плащания по бюджета на Европейския съюз до под 2%. Това е прагът за същественост, който използва Европейската сметна палата в своята декларация за точност и достоверност на отчетите. Според нашите разчети от 2006 година намалява общият процент на грешки. Той намаля от 7 на малко над 3%. Бе малко над 3% през 2011 година. Както знаете, Европейската сметна палата отправи едно предупреждение. Предупредихме, че в един момент разходите по увеличените проверки започват да надвишават ползите от намаляване на процента на грешки. И така, насърчихме преразглеждане на самото разработване на някои от схемите и програмите – и заключението бе, че бюджетът на Европейския съюз се нуждаеше от по-голяма ориентация към резултатите. В участието си в този преглед и в подготовката си за следващите рамкови програми, палатата подчертава че не трябва ориентацията към резултатите обаче да е за сметка на редовността на разходите. Затова в началото на 2010 година палатата издаде становище с призив към комисията да определи приоритети за подобряване на качеството на разходите през следващата финансова рамка. Според палатата, качествените разходи са съобразени с правилата и постигат резултатите. Значи, изпълнението на дейността, постигането на резултатите от една страна и спазването на правилата от друга страна са две страни на една минута. Това е важно за вътрешния контрол, за външния контрол и за политическите процеси. Ориентацията към резултатите трябва да се отрази в четири основни елемента. Роля и отговорност във връзка с управлението. Те трябва да бъдат ясни упростени. Цели, които трябва да бъдат постигнати. Ясни и измерими. Платежни условия за получаване на средствата. И изисквания за отчитане, проверка и докладване на резултатите. Опростени според необходимото. Това, разбира се, ще е основна промяна на нагласите при хората, които вземат политическите решения и финансовите ръководители. И смятам, че това е основна наша отговорност за разработването на системи, които са ориентирани към резултатите. Не само онези, е, които вземат решенията, но и онези, които извършват ревизиите и одитите, могат да допринесат за разработване на системи, подходящи за постигане на нашите цели. И сега в новия програмен период имаме много съществена възможност да постигнем напредък, подобрявайки отчетността за резултатите. Предложенията за програми и системи и схеми след 2013 година вече съдържат редица компоненти, предназначени да поставят по-голям акцент върху резултатите. Господин Шемета е, също ще ви е, даде примери, например в селското стопанство, е, в други области и вашият парламент участва в цялата тази дейност. Според нас обаче, доста възможности вече са пропуснати. Поне на най-високо ниво в законодателната дейност. А именно, пропуснахме възможностите да доизясним целите, да упростим програмите и схемите, да укрепим контрола и оценката, да обвържем по-тясно плащанията с резултатите и да ориентираме системите за вътрешен контрол в по-висока степен към резултатите. И все пак смятаме, че много възможности за положителна промяна продължават да съществуват на по-низките нива на законодателна дейност, както и при изпълнението на програмите и схемите. При новата финансова рамка средствата от бюджета на Европейския съюз до голяма степен все още ще се отпускат безвъзмезно – според палатата, основен начин за подобряване на качеството на разходите на Европейския съюз е да се обвържат критериите за отпускане на безвъзмезни средства с резултатите, т.е. да се плаща според резултатите. Например, господин Скилакакис говори Пристанищата без кораби Тоест, наличието на кораби в пристанищата може да се използва като критерий за плащането. Така разликата между спазването на правилата и постигнатите резултати ще се заличи още повече. И така, господин председателю, почитаеми депутати. Нашата сметна палата смята, че финансовите одити Одитите за спазване на правилата и одитите за постигнатите резултати са все необходими инструменти. Те помагат на хората, които упражняват политическия контрол върху финансирането на Европейския съюз, да търсят отговорност за управлението на средствата. За Сметната палата това означава, че трябва да работим заедно с вашия парламент. Трябва да извършваме одити и да изготвяме отчети, които да подпомагат парламента да изпълни функциите си. Надяваме се, че парламентът от своя страна оптимално ще използва всички продукти, които предлага палатата. Очакват ни големи предизвикателства от гледна точка на одита и отчетността, например въвеждането на нови финансови инструменти. И за това ще се опитаме да подпомогнем парламента чрез позиции, обзорни прегледи и становища, които да анализират последиците от тези тенденции за финансовото управление, одита и отчетността. Ние обаче не извършваме одитната дейност в празно пространство. Това, какво ще можем да проверяваме в бъдеще и как ще го проверяваме, ще зависи от начина на развитие на уредбата на вътрешния контрол. В известен смисъл е, е ясно, че пирамидата на уверения е, за редовността на бюджета на Европейския съюз все още трябва да бъде доизградена. Тя трябва да се гради отдолу нагоре. Ако комисията може да ни даде достатъчна и подходяща информация за ръста на грешките, техните цифри биха могли да залегнат в много висока степен в нашите оценки, известни като DAS. Също така, резултатите и целите, които да бъдат постигнати, трябва да бъдат определени предварително, за да служат като критерии за одита. С такива елементи оценъчният доклад на комисията по член 318 може да послужи като изходна точка за обществен контрол на резултатите. Даваме си сметка, че интегрираната уредба на вътрешния контрол дава възможности и на ЕКА да си сътрудничи с националните а, сметни палати. Това е път, по който вървим усилено. Ние си съдействаме много активно с Френската сметна палата и с сметните палати на останалите 27 държави членки. Смятаме, че това сътрудничество ще бъде от основно значение, за да се преодолеят трудности, те при контрола върху съфинансирането от европейски средства. Единият надзорен механизъм и финансовия и економически контрол в контекста на европейското 6-месечие са само два примера на сътрудничество. Сътрудничество, което е необходимо между националните органи и нашата палата, за да имат и парламентите и гражданите пълна картина за постигнатите резултати от нашата дейност. Уважаеми господин председателю, драги евродепутати, много по-добра отчетност е необходима, за да укрепим демократичната легитимност е, и да уверим още повече гражданите е, в това, че Европейският съюз си заслужава да съществува. Е, палатата ще продължи да използва одитната си работа в максимална степен, за да подпомага парламента и другите институции за постигане на тези цели. Was... Благодаря, господин председателю. Това бе позицията на Сметната палата на Европейския съюз. Вие, господин председателю, говорихте за ориентация към резултатите. Значи, спазване на правилата и ориентираност към резултатите. И определене на приоритети. Нека чуем какво е становището на комисаря Шемета по тези въпроси сега. Благодаря, господин председателю. Господин заместник председателю, господин председателю Калдейра, почитаеми евродепутати, госпожи и господа. Бях помолен да се изкажа за използването на резултатите и е, показателите, свързани с отражението от гледна точка на Европейската комисия. Както и някои преждеговоривши споменаха, от няколко години Одитът на резултатите се радва на повишено внимание от страна на Сметната палата. Това потвърди и председателя Калдейра в изказването си. Комисията приветства тази тенденция, защото подобни одити дават ценна информация за изпълнението на нашите програми извършването на друга дейност от наша страна, както и предложения за усъвършенстване. Затова много се радвам, че темата се разисква на днешното изслушване в различните измерения. Очевидно е защо е значим този вид одит. Правната уредба е, на програмите, по които се изразходват средства, все повече се ориентира към резултатите по-комплексно, а не само на това, което се дава и кое, това, което се получава като средства. Очакваните резултати от изпълнението на разходните програми и инструменти трябва да бъдат ясно идентифицируеми и да са свързани с постигането на политически цели. Освен това, програмите трябва да дават трайно отражение и да има периодично измерване. Предложенията на комисията за следващия програмен период съдържат ясни примери за тези резултати и подхода на оценка с оглед на резултатите. Финансовата и економическа криза изисква всички ние задължително да вземем предвид необходимостта от консолидиране на обществените финанси. При тези тежки економически обстоятелства, многогодишната финансова рамка 2014-2020 година дава много стабилен инвестиционен хоризонт, така че да можем да инвестираме в растеж и заетост. Но а, за да имат успех разходните програми, трябва максимално да насочим вниманието си към правилните приоритети и максимални резултати. Комисията е внесла редица конкретни предложения и насоки, за да гарантира повишаване на качеството на разходите. Ще дам само два примера. Първо, обхватът и целите на програмите ще бъдат приведени в тясно съответствие с стратегията за растеж и работни места Европа 2020. Както вече казах, трябва приоритетите ни в разходването на средства да бъдат съгласувани с общите ни политически цели. Озеленяването на разходите в земеделието е един пример. Тематичната концентрация при структурните фондове е друг пример. Второ, структурните финанси трябва да бъдат приведени в съответствие с макроекономическата политика и проистичащите от нея приоритети. Ценният капитал само по този начин ще бъде използван в помощ на преодоляване на различните недостатъци, установени в препоръките за отделните страни, изготвени от комисията и одобрени от съвета. Комисията е разработила предложенията си за нови програми по многогодишната финансова рамка с цел да се даде солидна уредба на тази ориентация към резултатите. Ние максимално сме се ориентирали към ефективност и ефикасност. За тази цел новата уредба на резултатите включва три важни елемента. Първо, набор от основни цели, които да бъдат постигнати с съответното обвързване с целите по Европейски съюз 2020. Второ, показатели, свързани с допълнителната полза за Европейския съюз, ефективност, ефикасност и общо отражение върху економиката и обществото. Трето, новата рамка за резултатите съдържа много солидни правила за контрол и оценка, така че да се гарантира наличие на необходимите данни. Това изисква своевременно съобщаване на резултатите и възможност аудиторите по-добре да определят онези критерии, спрямо които могат да преценяват постигнатите резултати. Нека да вземем като пример е, структурните инвестиционните фондове за периода 2014-2020 година. Какво се вижда? Има съответствие между разходните програми и политическите приоритети на Европейския съюз. Структурните фондове следва да се използват за подпомагане на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Второ, нова обща стратегическа рамка за пет структурни фонда ще бъде създадена, за да улесни програмирането и да гарантира съответствието между различните цели. Трето, създава се много сериозна и обхватна уредба на резултатите за всеки приоритет, показатели, съответстващи цели, количествено и качествено изражение на тези цели и резултати. Тук ще се включат финансови показатели, свързани с разпределените разходи, показатели за резултатите и показатели за конкретните постижения. И най-сетне тази система – на контрол и оценка, изхождаща от така посочените цели и показатели, ще бъде свързана с предварителна оценка за всяка програма, текуща оценка през програмния период и последваща оценка за ефективността и ефикасността на изразходваните средства. Аналогичен подход използваме и в контекста на реформата на общата селско-стопанска политика. Сега искам да се спра на друг свързан аспект на уредбата на резултатите – отчитането. Докладът за оценка по член 318 бе въведен от Лисабонския договор. От финансова година 2010 комисията в този доклад ежегодно дава подробна информация за резултатите, за изпълнението. В тясно сътрудничество с комитет Комисията по бюджетен контрол и Европейската смертна палата, комисията непрекъснато работи за усъвършенстване на доклада си. Новата уредба на изпълнението ще ни даде инструментите за преодоляване на потребностите от информация, които е заявил контролиращият орган. Предварителното планиране за по-нататъчно отчитане на изпълнението е предвидено в план за действие е, съгласно последния доклад за оценка е, за 2012 година. Така, е, стратегическото планиране и програмиране от страна на комисията ще бъдат по-добре интегрирани в доклада за оценка. Показателите, жалоните и целите в програмите за финансиране ще бъдат определени в управленските планове на комисията и след това ще намерят място по-подробно в годишните отчети за дейността. Като последна стъпка, общото изпълнение на нашата дейност ще се преценява в доклада за оценка. Тази отчетна верига ще гарантира релевантни данни за изпълнението по всички разходни програми при вътрешно съответствие и изчерпателност. Но планираме и някои други неща. Например, бъдещия доклад за оценка ще представи пълната рамка за контрол, оценка и отчитане до края на следващата многогодишна финансова рамка. Уредбата ще се състои от обзор на основните цели на програмите, основните показатели и условия за контрол, както и срокове и съдържание на оценките. Що се отнася до плана за интелигентно регулиране, комисията ще издаде нови насоки за оценка, така че да се обобщи по-добре нейната оценъчна политика при, нейна, при новата уредба на изпълнението. Драги господин председателю, господин докладчик, почитаеми членове, госпожи и господа, както виждате от това кратко резюме, комисията вече е задействала конкретни инициативи за по-добро измерване на изпълнението и за предстоящия финансов период ще определим показатели за програмите и проектите. Готови сме да изпълняваме новите правила за изпълнението и да ориентираме цялата си дейност към постигане на резултати. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега е време за реакция, въпроси, становища и най-напред даваме думата на господин Пипер, който има любезността да я поиска пръв. Заповядайте, господин Пипер. Благодаря, господин председател. Изказването на председателя на Сметната палата и на комисаря бяха впечатляващи, ориентирани към бъдещето, с ясната воля да се постигне подобрение, що се отнася до прозрачността, контрола, ефективността на изразходването на европейските средства. Няма да посочвам нещата, с които съм съгласен. Искам да се концентрирам върху една област, където виждам голяма опасност за развитието на Европейския съюз, ако наистина постъпим по начина, по който комисар Шемета поясни в своето изложение. Дадена държава членка няма да посмее да контролира бюджетните средства така, независимо дали за справяне с безработицата, дали, независимо дали в дадени компании се извършват иновации, няма да посме дори да преброи тези действия, да ги измери с определени индикатори и критерии. В Германия и Франция това ще доведе до катастрофа. Никога не можем да спазим тези политически обещания в държавите членки. Не искам да кажа, че принципът за създаване на индикатори е лош принцип. Да се измерва чрез индикатори е добра методика. Но моля да се концентрираме върху неща, които са от европейска компетентност, които създават добавена стойност за Европейския съюз. Ще посоча и примера с инфраструктурата или броя на иновациите в предприятията, ако имат особена добавена стойност, това може да се преброи и да се измери. Но ако сега разгледаме списъка с индикаторите който комисаря Чемета и неговите колеги са разработили, тук спонтанно виждам брой на бездомните. Брой на бездомните. Ако той е спаднал, значи европейските средства са постигнали много. Брой на децата по 3 години в дневни детски градини. Това е индикатор, пред, предложен от колегата Ландор. Колкото повече деца под 3 години има в детските градини, толкова по-добре се използват европейските средства. По този начин се измерва бъдещият европейски успех. Броят на децата с по-висока степен на образование, например Германия с завършено средно образование, с диплома, Германия, това изглежда като успех. Колкото е по-висок броят на такива деца, толкова е по-голям европейския успех. Не може да бъде вярно това. Именно в Южна Европа имаме проблеми с средната квалификационна степен, а не с по-високата. Казвам го и защото тези неща стигат до културните, до културните места, колко, броя на посетителите в театрите. Колкото повече хора посещават културни забележителности, толкова по-добре се изразходват европейските пари. Бих искал само да предупредя с подобни индикатори, с такива индикатори не можем да измерим европейския успех. До 98% това са задачи на държавите членки, класически случаи на субсидиарност. Европейският, Европейският съюз, неговият принос е съвсем-съвсем малък. Тези неща и без европейски средства ще бъдат реализирани. Затова се страхувам, че именно в тези социални области и ще го включа в моя доклад за освобождаване на комисията от отговорност, виждам един голям проблем. Това ще ни доведе до един вид планово стопанство с европейски пари, да можем да създаваме разпоредби, да планираме цели и след това, след 5 години, когато трябва да измерим колко деца сме настанили в детски градини с помощта на европейските пари. Дами и господа, за да можем да изме... За да... Така няма да можем да измерим европейския успех с а, милиар... няколкото милиарда, които разполагаме в Европа. Няма да можем да ги изразходваме толкова ефективно, колкото ни се иска. Искам да помоля колегите Катера и комисарят Шамета да разгледат този въпрос подробно трябва да подходим принципно с измерване според определени индикатори, но тези социални индикатори, тях да трябва да ги измерваме с подобни индикатори, смятам, че такъв подход е принципно грешен. Благодаря. Мисля мисля, че с това приключваме въпросите и ще помолим за, а, за отговор. Господин Сигман Сибарчетис, заповядайте. Още един оратор имаме, господин Скилакакис. Искам да благодаря на комисаря и на председателя на Сметната палата за ясните предложения. Дебатът, опитът на други държави не ни позволява да отговорим на простия въпрос как правилно и ефективно да използваме финансовите ресурси. В самото начало, мисля, че чухме една стара фраза, че европейските граждани трябва да знаят как, доколко ефективно и кога се изразходват техните пари. От друга страна, колегите се притесняват, че ако имаме прекалено много индикатори, ще се превърнем в един вид планова економика. Трябва да изберем измежду двете злини. Дали искаме да знаем как парите на дъкоплатите се харчат в другите държави и членки или да имаме добри слогани, добри плакати, които да показват как се харчат европейските пари. Можем да изразходваме тези средства ефективно. По моя опит, в... ние трябва да се занимаваме с а, а, проблемите с отделните държави членки. Например, в Литва една седма от литовския бюджет в бъдеще, ако искаме да постигнем нашите цели, трябва да имаме по-малко цели. На второ място как бихме контрол... можем да контролираме използването на фондовете, ако нямаме ясни индикатори, ако нямаме ясни цели? Принципите на измерване имахме доклади за енергийната ефективност. Сметната палата свърши много работа в този аспект. Държавите членки похарчиха много пари, някои инвестиции бяха ефективни. А някои ще, ще, за някои проекти ще са нужни 400 години, за да се възстановят средствата. Някои държави членки не предоставиха данни. Комисията представи една добра визия, че всичко може да се измерва, но аз не вярвам че това е възможно. След като комисията иска да направи реформи и да представи предложения за целите в различните области, социалната сфера, енергията, транспорта, Сметната палата в сътрудничество с, с националните сметни палати трябва да оцени тези цели, да се види дали ще може изразходването на средствата да бъде измервано ефективно по този начин. Комисията трябва да зададе целите, а Сметната палата преди да одобрим финансовата рамка трябва да оцени тези цели. В бъдеще няма да се сблъскваме с проблема, когато обсъждаме изпълнението на финансирането от фондовете и когато държавите членки не са представили данните, как можем да ги държим отговорни, дали европейските средства са изразходвани правилно или не. дали ще имаме начин да оценяваме определени области правилно. Благодаря, господин Скилакакис. Вие имате думата. Първо искам да благодаря на председателя на Сметната палата и на комисаря за техните представ... презентации. Имам въпрос и една забележка. Въпросът е към председателя на Сметната палата и е свързан с областите с висок риск. Как в САЩ съществува стратегия да се откриват тези високорискови области, за да могат да бъдат предприяти последващи действия. Това могат да бъдат действия от други агенции, или пък от други инстанции. Според вас, тази практика да се откриват високорисковите области, дали може да бъде въведена, защото това ще бъде важно допълнение в начина по който ние се справяме с такива ситуации. И забележката ми е свързана с това дали измерването може да се окаже катастрофа. Ако включим в нашите цели неща, които не можем да постигнем, естествено, измерването им ще бъде катастрофа. Но ние вече имаме катастрофа, например, нивата на безработица в определени страни, И като си завираме главата в пясъка, като се оправдаваме с националния суверенитет, не правим и казваме, че не трябва да правим нищо, за да накърняваме националния суверенитет. По този начин не може да се изгради конкурентоспособна Европа. Вече имаме много сериозен напредък извън националния суверенитет по отношение на, бюджетната, на бюджетните средства. Как можем да сравняваме националния суверенитет с, с бюджета след като тези пари не се използват ефективно. Европейските пари, те превръщат, те помагат на този фискален съюз да работи по-добре. Тези федерални средства, например в САЩ, са на изцяло различно ниво, за разлика от Европа. И сега казваме, че не искаме да го измерваме. Мисля, че това ще е голям проблем по отношение на европейската конкурентоспособност в бъдеще. Ако дори не смеем да измерваме, как ще бъдем конкурентни? Само искам да ви напомня, напомня за нашите усилия а, около 2000-та година е, да се превърнем в най-конкурентоспособната и иновативна економика в света – не направихме нищо, за да измерваме стъпките в тази посока. И дали защо можем да го направим, т.е. да се превърнем в най-конкурентната економика в света. Благодаря за този коментар. Жан-Пьер Оди, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на участниците в разискването, е, господин председателю на сметната, Сметната палата, господин комисар. Благодаря и на господин Бертран и на господин Мим за това, че споделиха своите позиции. Ние сме парламентаристи няколко месеца преди избори. И аз като такъв парламентарист е, се питам нещо, което и е, всички избраници, всички държавни служители се питат. Имаме ли средства да обсъждаме ефективността и ефикасността на европейските разходи като цяло? Защото тук а, националните сметни палати работят а, на национално равнище, има и информация на регионално ниво – е, имам малко усещане сякаш, е, че на трите нива на държавно управление, на публично управление, Европейски съюз, държава и регион, нямаме обща картина. Страхувам се, че се пораждат така усещания за разхищение, за безконтролни разходи и за дублиране. Аз имах много отдавна едно предложение, някои се съгласиха с него, други не, но го предлагам отново. Не може ли да се направи един одит на економиите, които можем да направим на трите нива на публични разходи, като овзаимностим част от тези разходи. Не говоря за засягане на суверенитета на държавите членки. Това днес е невъзможно. Говоря за овзаимностяване. Аз е, бях докладчик за седмата рамкова програма в научната сфера и там чухме, че има случаи, в които от държавите членки и от Европейския съюз една и съща тема се финансира 15 пъти без никаква координация. Значи има начин да се събере информация с делегациите на Европейския съюз, от посланиците, но нашите посланици понякога няма дори копирна машина. Бюджета за отбраната, например, е с различен размер в отделните национални бюджети. А какво става, когато трябва да се отбранява европейската територия? Не трябва ли да се овзаимностят разходите? Разходите за развитие. Държавите членки някои са представени в едни региони на света, други в други. Е, Европейският съюз също има представителства и е, проекти. Не е ли дошъл моментът за одит, за взаимностяване, което да доведе до економи, без да се засяга суверенитетът и да, като се получи точен поглед върху ефикасността и ефективността на публичните разходи, но на трите им нива Европейски съюз, държава, регион. И оттам трите изпълнителни е, власти Европейска комисия, национални правителства и местни е, изпълнителни органи да бъдат проверени. Разбира се, е необходимо е, да се сформира независима структура, която да извърши този одит с представители на сметните палати на различни нива и да се стигне след това до политически разисквания в Европейския парламент и в националните парламенти. Имаме ли от тук ефикасна и ефективна оценка на проектите? на всички публични разходи, не само тези, които прави Европейския съюз, не само тези, които прави е, департамент е, Лимуза, не само тези, които прави австрийското правителство, а всички, защото мисля, че сега обществените средства не достигат. И ако е, обединим тази оценка, можем да постигнем по-добри резултати. Целта е, беше днес да се обсъжда ефективността и ефикасността на разходването на средства по европейски програми и оценката на тази ефективност и ефикасност, но аз просто не можах да се въздържа, защото в края на кращата и аз съм депутат, който представлява своите избиратели и комуто предстоят след няколко месеца нови избори. No. Благодаря на господин Уди. Не виждам други желаящи да вземат думата. Имаме малко повече от половин час. Господин Калдейра, комисар Шемета, ще ви помоля да отговорите на въпросите в тази последователност, да споделите вижданията си, или да вземете отношение по направените бележки, например от господин Оди или от колегата Балчитис. Господин Калдейра, благодаря, господин председател, благодаря за вашите въпроси и коментари. Изказването на господин Пипер визираше най-вече принципа на субсидиарност и необходимостта Европейският съюз да спазва този принцип. Европейският съюз взема решение за своя бюджет, за своите политики и тяхното финансиране. И тези негови решения се основават на принципа на допълнителните ползи. Не е задача на аудиторите да очертаят приоритетите, областите на политика, начините за постигане на заложените цели. Ние можем да излезем със своя гледна точка възоснова на показатели, възоснова на сравнение между постигнатите резултати и заложените цели. И като се има предвид това мисля, че ефективността на изразходването на европейските средства следва да се прецени възоснова на това какво споразумение са постигнали парламентът и съветът за това, кое е най-доброто. Показаното от господин Балчитис Ще се опитам да го обобщя. При положение, че Европейският съюз финансира различните области на политика, то ще трябва да има и някакви механизми, които да обединяват отделните инструменти. От една страна се осъществява финансиране от европейския бюджет, но трябва да се отчете и финансирането по националните бюджети, като всичко това се вписва в многогодишната финансова рамка. Показателите за изпълнението не са само цел, те са инструменти, които трябва да се използват от управляващите органи за извършването на мониторинг, за приспособяване, ако това е необходимо. И след това се включват аудиторите и те дават оценка на това, което са направили управляващите органи. Могат да кажат, например, че не е работено достатъчно ефективно. Ако разглеждаме инстру... показателите за изпълнение като на инструмент за по-ефективно прилагане на политиката на Европейския съюз, то можем да се възползваме максимално добре от тях, като вземем предвид кои са областите на политика на Европейския съюз, в кои области би следвало да се прилага принципът на субсидиарност. Стратегията Европа до 2020 година има сложна структура. Залагат се цели на общо европейско равнище, които отчасти се финансират от европейския бюджет, но същевременно от държавите членки се изисква да разработят и национални програми, които да финансират от националните си бюджети. Разбирам бележките на господин Пипер, но се опитваме да постигнем нещо и на общо европейско ниво. Не е моя работа да оценявам целите залегнали в основата на политиката на Европейския съюз какво може да направи Европейската сметна палата. Тя може да отговори на въпроса дали целите са били дефинирани добре, дали са измерими, дали ни се дава обратна връзка за изпълнението и дали се правят опити за приспособяване в хода на реализиране на проектите. Господин Скилакаки зададе конкретен въпрос за това дали палатата полага усилия за определянето на високорискови области. През 2010 година излязохме с един документ, така наречения документ за високия риск. В него обърнахме внимание на парламента, съвета и комисията на няколко простички проблема, които все още не са отчетени, според мен, при подготовката на многогодишната финансова рамка. Програмите трябва да са упростени, не бива прекомерно да ги осложняваме. Прекомерното осложняване е източник на висок риск. Първите, които могат да предотвратят такива високо рискови програми са законодателите. Затова винаги казваме на законодателите, внимавайте, не дейте прекомерно да осложнявате програмите. Ако те са прекалено сложни, то има и голяма опасност от нередовни плащания, от сложни системи за вътрешен контрол. Второ, законодателя трябва ясно да определи функциите и отговорностите на различните нива на управление на средствата, на централното ниво и регионалното ниво на управление. Трябва ясно да се знае кой с какви функции разполага и каква отговорност носи. Ако не се заложат ясни цели, разбираеми за всички участници, то има риск от неефективност. Когато изготвихме въпросния документ, Европейската комисия се намираше в процес на промяна. Промени се извършваха и в Европейския парламент всъщност се учредиха. Извинете, мисля, че учредяването на следващата комисия и на следващия парламент ще е една добра възможност за нас отново да излезем с подобни препоръки. Правим общ преглед на рисковете във връзка с управлението на европейските средства. Предстои следващия програмен период 2014 до 2020 година. Следващата година ще се очредят нова комисия и нов парламент. И отново за нас това ще е една добра възможност да припомним за рисковете, свързани с финансовото управление на ниво Европейски съюз. Така ще откликнем на вашата загриженост. Можем да излезем и с съответните препоръки и становища по въпроса, ако парламентът прояви интерес. Показаното от господин Уди, вече сме обсъждали този въпрос и преди Днес във вашата комисия бе обсъден докладът със седмата рамкова програма. Бяха представени най-актуалните резултати от нашата работа. Взаимодействието с националните институции за финансов контрол е инструмент, от който трябва да се възползваме така нареченото европейско полугодие предвижда координиране на економическите политики, предвижда възприемане от страна на държавите членки на препоръките на комисията и съвета. И именно тук трябва да се включат и националните сметни палати. Трябва да си взаимодействаме с тях. Председателят, господин Калдейра, няма нужда да се извинявате, че си превишихте времето за нас. Винаги е удоволствие, много е полезно да изслушаме вашите виждания. Комисар Шемета. Благодаря. Ще бъда кратък в отговорите си тримата уважаеми евродепутати, господин Шкилакакис, господин Оди и господин Балчитис, зададоха едни и същи въпроси за показателите за изпълнение. И според мен вашите виждания не си противоречат. Преди всичко, трябва да си припомним, че за разлика от много други юрисдикции, Европейският съюз е една регионална структура, която основава планирането на законодателство. Много законодателни актове, било то за кохезионната политика или за общата сълскостопанска политика – уреждат изразходването на средства на ниво Европейски съюз. Законодателните актове за следващата многогодишна финансова рамка съдържат много по-рационализирани разпоредби що се отнася до целите, които искаме да постигнем по програмите. В тези актове се съдържат дори ключови показатели за изпълнение. И на съзаконодателите се пада задачата да водят преговори по разработването на целите. Те трябва да се договорят за това дали приемат целите така, както са заложени от комисията, както и показателите, разработени от нея. А на по-късен етап ще се включи палатата, която ще прецени дали сме постигнали заложените цели или не и дали не са необходими промени в показателите. Трябва да разработим и междинни критерии – така няма да се окажем в положение, в което в края на периода изведнъж да установим, че основните показатели не са били разработени както трябва. Тогава вече ще е късно, тъй като ще сме изразходвали по-голямата част от средствата. Ето защо е необходимо да се разработят междинни показатели, така ще можем да изготвим и окончателните ключови показатели, по които трябва да се споразумеят с законодателите. Не бива прекалено много да се намесваме в разработването на показатели. Не бива да ги изготвяме прекалено офанзивно. Ние в момента се опитваме да намалим броя на показателите, да ги сведем до основни показатели за изпълнение. Упоменахте някои конкретни показатели в областта на социалната политика. Не бива да забравяме, че разполагаме с Европейския социален фонд. Средствата по него трябва да се изразходват съгласно целите, по които са се споразумели с законодателите, както и съгласно ключовите показатели за тази област. А що се отнася до конкретните показатели, трябва да възприемем показатели, които отразяват действителността. Съгласен съм с вас, че не всички социални проблеми могат да бъдат решени с финансиране по линията на бюджета на Европейския съюз. Средствата от бюджета на Европейския съюз са ограничени в сравнение с средствата, които разходват по програми в социалната сфера държавите членки. С други думи, показателите, които разработваме, трябва да са относими, са измерими с средствата, с които разполагаме по съответните програми, както и с целите. Разбира се, в рамките на социалните програми, средствата по линия на европейския бюджет могат да улеснят процесите но са и много ограничени. По коментара на господин Балчитис, целта ни е да обвържем всички нива на цикъла на стратегическо планиране в комисията. Така ще можем да уредим в законодателството както целите, така и ключовите показатели за изпълнение. Резултатите ще бъдат отразени в годишния доклад за дейността ни. Ще изготвим и индекси за постиженията по ключовите показатели. Те ще бъдат включени в годишните ни доклади а докладите за оценка ще се основават на веригата от показатели. Надявам се, че през следващия програмен период докладът ни на оценка, за оценка ще е много по-добър. Започнахме да изготвяме подобен доклад едва през 2010 година. Все още се учим. Ще ни е нужно още време но мисля, че докладът за оценка за 2012 година вече е доста по-добър от първите такива. Господин Уди Да вземем за пример потенциалното дублиране на разходите. Нашите правила не допускат такова дублиране. Ако се стигне до дублиране, то е ясно, че средствата не са били изразходвани ефективно. Например, ако по седмата рамкова програма е имало дублиране на финансирането, то явно е на лице неефективно изразходване на средствата, а в други области, като например дипломатическите представителства или отбраната, мисля, че можем да направим много повече. Например, в областта на отбраната. Комисията вече е излязла с редица инициативи в тази област, които ще бъдат обсъдени на съвета през декември. Въпросът е, според мен, и политически. Можем да проведем възможно най-добрия одит, да излезем с възможно най-убедителните факти за ползите от общоевропейската политика в дадена област, било то дипломацията или отбраната. Но политически въпрос е доколко държавите членки след това ще проявят готовност да взаимостят суверенността си, суверенитета си. В момента няма много голяма готовност за взаимостяване на суверенитета, за отдаване на суверенитет. Точно в тези области – Мисля, че с това отговорих на поставените въпроси. С готовност ще отговоря и на последващия въпроси. Благодаря. Господин комисар, много уместни и много убедителни са коментарите ви. Имам задължението, почитаемия ни доклад, че господин Скилакакис да приканя да ни съобщи позицията си. Все още разполагаме си известно време. Да. И след това, разбира се, ще имаме възможност да приключим малко по-рано това изслушване. То бе много полезно, но не е лошо да приключим по-рано. Нека кажа, че най-напред научихме доста за това какви действия предприемат други колеги, например в САЩ. Ние сега започваме да полагаме усилия да се ориентираме според резултатите, докато в САЩ това се прави отдавна. Причината е свързана с средства. Ние изразходваме по-малко от 1% от нашия БВП за средства за Европейския съюз, докато САЩ, ако не се лъжа, говорим за 15%, 15% е, повече средства. Така че съвсем е, очевидна е разликата е, и причината, поради която се получава тази разлика в контрола на федерално равнище в САЩ и контролът при нас. Ще се върна на въпроса за високо рисковите области – не е точно така, както каза председателя Калдейра. Не е, е точно така си представям високорисковите е, зони. Аз е, имам предвид специални сфери на разходи, географски или програмни, където можем да се натъкнем на по-големи проблеми. Според мен е трудно да убедим европейските граждани да изразходват повече пари на, европейски, на ниво Европейски съюз, тъй като те имат резерви за това как ги изразходваме. Особено големи са тези резерви в държавите членки, които повече внасят в европейския бюджет, отколкото получават от него. Същевременно други страни, които участват в нашите общи усилия и е, не са така експортно ориентирани, ако могат да се изразя по този начин, те не се възползват максимално от единния пазар и, и също са заинтересовани от това средствата от Европейския съюз да бъдат по-добре изразходвани, защото средства ще са много необходими през едните 7 години. Тъй, че стремежат стремежът към по-добро изразходване е общ за Европа. И смятам, че трябва да тръгнем от измерване. Никога не можете да кажете кое как сте го изразходвали, ако не измервате правилно какво сте направили. Смятам, че това е първата изходна точка за показателите за изпълнението. Господин Пипер си тръгна но той изрази резерви и аз бих казал, че следва да измерваме това, което е пряко свързано с изразходваните средства. Не трябва да измерваме неща, при които почти не е възможно да се намери връзка между изразходваните средства и настъпилия резултат. Ако се възприеме такъв подход, стигате до там измерването да стане напълно безсмислено. Не мисля, че в нашите стандарти за изпълнението трябва да слагаме неща, които са напълно несвързани или твърде дал, от, издалеч свързани е, с е, изразходваните средства. Е, това и по причините казани от господин Пипер и по чисто прагматични причини. Има много преки начини да се докаже дали определен процент от средствата, които са предоставени от държавите членки, са тясно свързани с нещо конкретно това се опитваме да направим. Естествено, че ще се учим от грешките си. Но мисля, че така трябва да се постъпва. По този път трябва да вървим. И мисля, че Сметната палата може много да ни помогне в това отношение. Аз лично Е, смятам, че е, трябва да се е, даде максимална гласност на специалните доклади и ние като комисия и като парламент със сигурност ще използваме прекрасната ви работа, за да подобрим начина по който изразходваме парите на другите. Благодаря, господин докладчик. Намирам, че много положителни бяха вашите бележки. Преди да закрия, искам да кажа, че е, е, Винян, е, Жан Пьер и още един колега са трима ветерани, които, сред които сега работя. За мен това е десета поредна комисия. Най-напред искам да взема повод от казаното от председателя на Сметната палата. Всичко трябва да бъде ориентирано към резултатите. Трябва да използваме препоръките на Сметната палата, за да разходваме по-качествено и за да отговаряме на стандартите. Също така, чухме от комисията, от господин Шемета, че комисията малко се е променила. Тя обикновено заемаше по-отбранителна позиция, но днес е, чухме две много качествени изложения на две напълно независими институции, гледащи в една посока към успеха. Защото колкото по-точни са одитите, толкова по-високо ще е доверието. Някой път се е, налага е, да си повтаряме, че всяко евро трябва да се проверява. Е, трябва, разбира се, да има и необходимата селективност, избирателност е, и да се дава информация. May... Но тази информация трябва да е значима, а не безполезна. Следва да си зададем въпроса. Как да накараме аудиторите да контролират аудитори? Кръгът е затворен. Благодаря ви за тази положителна обмяна на становища. Тя бе впечатляваща. Благодаря ви много, господин председателю Кадейра. Благодаря на комисария Шемета. Благодаря на господин Бертран и на господин Мим. Благодаря за вашите изложения и за това, че дойдохте тук, за това, че отговорихте на въпроси, които ви бяха зададени. Благодаря, драги приятели е, от евродепутатите, които останахте до края. Заслужавате похвала. От името на господин Район, е, е, Райан, нека да кажа, днешното заседание приключи.